позиции. Утре заседанието започва в 9 часа. Дневният ред е публикуван. Може да го прочетете на веб страницата на парламента. Тази вечер заседанието